Изразяваме съболезнованията си за семействата на убитите, които са дали живота си за своята общност и е, изказваме състраданието си на останалите. Това е първата, е, първото убийство такъв характер в, в Северна Ирландия през последните 12 години. Това е атака срещу мира в Северна Ирландия. През по време на моето посещение в е, Северна Ирландия, аз с очите си видях как е, членове и на двете общности работят заедно, за да преодолеят последиците от е, по-раншния разрив. Атаки от този вид имат за цел само да върнат напрежението обратно на улиците в Северна Ирландия. Никой не ги подкрепя. Населението е против тях. Изразяваме своята солидарност към хората в Северна Ирландия и своята подкрепа за силите за сигурност, които се борят да възстановят мира. Многократно сме казвали, че тероризма и насилието са напълно недопустими. Този тип атаки са атаки против мирния процес в Северна Ирландия. Процес подкрепен и морално, и материално от Европейския парламент. Бъдещето на Ирландия е бъдеще на съвместно съществуване с зачитане на достоинството и правата на всички човешки същества. Затова изразяваме своята, своята солидарност с хората в Северна Ирландия. Затова, уважаеми колеги, Призовавам ви да почетем паметта на загиналите войници с едноминутно мълчание. Vielen Dank. James Nicholson. Благодаря. Джеймс Никълсън. Благодаря, господин председател. В събота вечер в Северна Ирландия ние бяхме шокирани. Както и всички други. Двама млади войника бяха убити хладнокръвно. Това е най-страшният кошмар за Северна Ирландия. Аз съм бил член на този парламент близо 20 години вече. Мислих, че никога вече няма да трябва да се изправям и да изказвам съболезнования на близките за загубата им в Северна Ирландия. Тези млади хора направиха това, което всички млади хора правят. Поръчали се си пица. Три часа след това щяха да се качат на самолета, за да отлетят за Афганистан. Не успяха. Думите ни и мислите ни са с тях. Загинаха в разцвета на живота си. Нищо не можем да кажем друго, освен съболезнования на семействата. Защото сега тези семейства се нуждават от нашата подкрепа. Онези, които са направили, сторили това, господин председател, няма да чуят нашите думи на осъждане но те няма да успеят. Няма да спечелят, защото демократичният е, процес в Северна Ирландия си каза думата. Народа на Северна Ирландия вкуси от по-добрият живот. И аз се надявам, че той ще продължи. Изразявам най-дълбоки съболезнования на членовете на семействата на загиналите войници. Благодаря. Благодаря, Джеймс Никълсън. Има още две изказвания от ирландски депутати, които ще получат думата. Лайен Орволд. Ейволд. Господин председател, аз осъждам убийството на двама британски войници и, а, и раняването на четирима останали, което се случи в събота. Е, за първи път се случва такава атака от 12 години. Е, поет е отговорност за нея и извършителите трябва да бъдат осъдени за ужасяващото престъпление. Този тип атаки в никакъв случай не предизвикват подкрепа от населението на Северна Ирландия. През 1998 година бе поставена основата на мира в Северна Ирландия и структурите работят добре в подкрепа на демокрацията, върховенството на закона, мира и помирението. Не можем да позволим на този тип престъпници да застрашават мира, който толкова се борихме да постигнем. Благодаря много. Давам думата на Джим Алистер. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето съболезнование към близките на британските войници, които загинаха в събота вечер. В Северна Ирландия а, знаят а, е, нашето съчувствие. Те го ценят. Онези, които убиха двамата, двамата войници, се опитват да получат политически предимства чрез насилие. Бих искал да кажа, че няма да успеят, но за жалост изглежда, че в Северна Ирландия насилието се възнаграждава. Има трима осъдени терористи, които са в момента министри. Магинис и нещо, което Питър Робинсън каза, който лично е убил най-малко 12 войника. Той с нищо не е по-добър, нито е различен от терористите, които са стояли изправени на умиращите войници и са продължили да стрелят в телата им. Магинес който Робертсън нарича касапина от Боксайд. Ето това се случва в, в, в е, господин председател, когато разговаряш с терористи. Аз се надявах, че а, е, ще научим полуките от миналото а, е, и няма да ги повтаряме. Благодаря. Колеги и колеги. Уважаеми колеги, не може, за съжаление, всеки ирландски член на Европейския парламент да вземе думата. Аз говорих с всички. Съгласни ли сте, че с настоящите изказвания почетохме памета на загиналите? Благодаря ви. Имаме едно кратко изявление за, жена, за Деня на жената от вчера. По този повод искам да поздравя всички наши колежки в Европейския парламент и искам да им благодаря за работата в парламента. Искам да кажа, че правим всичко, за да спазим принципите на европейско равнище на равнопоставеност между половете. Преди 100 години